Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to... Добро утро, дами и господа. Добре дошли на нашето заседание на Комисията по бюджетен контрол. Вие всички сте получили дневния ред. Има ли някакви коментари по дневния ред? Явно няма. И така, приели сме дневния ред. Виждате на какви езици може да говорите и какви езици може да слушате. А нашето заседание се предава по, по интернет, както почти винаги. И така преминавам към точка трета от дневния ред, което е назначаване на 8 членове на Европейската сметна палата. Първия час ще изслушаме тримата колеги, които в момента са членове на Сметната палата и които искат да подновят своя мандат. Аз ще предложа всеки от тях да направи кратка презентация за 5 минути, след което всеки от нашите колеги депутати може да постави да зададе въпроси. Те ще отговорят. Ако имате допълнителни въпроси, ще ги зададете и когато приключат. И ако сте съгласни с тази е, процедура, е, давам думата на господин Пингстън за 5 минути. Благодаря, господин председател. Ik zal niet de hele tijd in mijn moedertaal spreken. Maar u weet dat het in dit land een... Аз няма да говоря през цялото време на моя език, но вие знаете, това е, е проблем в Холандия. В Белгия, извинявайте. И така, повтарям, няма да говоря през цялото време на своя матерен език. Ще говоря само отделно, отчасти от времето на моя роден език. Вие също, господин председател, сте е, белгиец вие знаете, че в нашата страна езиковият проблем е проблем. Затова поне отчасти ще говоря на моя роден език. Искам най-напред да благодаря на всички колеги, на всички членове на тази комисия. всички, които дойдоха днес. Аз познавам доста добре парламентския живот, познавам живота в Европейския парламент и зная, че депутатите е, често трябва да присъстват на едно, три, четири или пет заседания или има други задължения. Не зная защо това е така, но това е факт. За това искам да благодаря на депутатите, които дойдоха и на сътруд... за сътрудничеството с онези от вас, които а, ми посветиха времето си. И сега по-нататък преминавам на английски. Когато аз станах преди 6 години член на Сметната палата, аз работех в група Трета. Сега това се нарича камера Трета и това е една от, една от трите камери, в Сметната палата и ние отговаряме за външните дейности. Когато започнах работата си, аз наследих един колега, който също работеше в група 3. Това ми помогна да създам, да направя няко... редица документи. Написах пет специални доклади, и мисля, че тези доклади бяха много важни, и това го казвам с голяма скромност. Един от тях засягаше цунамито. Имаше и последващ репорт, е, доклад след е, три години. Е, направих и един доклад за възстановяването след цунамито и урагана Мич. След това направих един доклад за ОНЕ. След това направих и един доклад за деволюцията и един доклад за ефективността и ефикасността на европейската помощ предоставена чрез организации на ООН. Това бяха нещата, които аз направих през моя мандат. Освен това, допринесах за холандската глава 2006-2007 година и съм много доволен и е, много благодарен на моя колега Чен че ме помолиха да им помагам и да бъда декана на камера 3. И така, като члени на административната комисия, която се ръководи от председател, административната комисия има също своята роля и е съвсем учтиво и коректно искам да кажа, че тя заема една много важна роля в дейността на Сметната палата. Какви са моите цели? На това ще се спра сега и с това ще приключа. Най-напред аз искам да допринеса за поддържането на високи стандарти за работата на палатата. Мисля, че това е изключително важно. Сметната палата не е група журналисти, това е сметна палата и правилата, които трябва да се спазват, стандартите трябва да са много строги и стрикни. Освен това ще работя за подобряване на взаимоотношенията с Европейския парламент. ние работим за европейските данекоплаци, за това е изключително важно да имаме много добри отношения с Европейския парламент и също така с другите заинтересовани страни. Освен това, мисля, че е важно да направим да допринеса за положителната промяна чрез качеството и въздействието на нашите доклади. Благодаря ви за времето, което ми отделихте, господин председател. Председателят благодаря, господин Пингстън. А сега колегите имат думата. Thank you, Mr. President. Uh, honorable members, Уважаеми депутати, за мен е привилегия и огромна отговорност е, да служа като член на Сметната палата през последните 11 години. За трети път се явявам пред тази комисия като кандидат за член на Сметната палата. Откакто станах член през март 2000 година, Винаги съм се ръководил в своите действия от стремежа да помогна на институцията да завърши своята мисия като външен аудитор на Европейския съюз. Започнах работа преди 11 години, отговарях за банковото дело и агенциите на Европейския съюз. През 2002 станах член на екипа за декларациите за достоверност. В това си качество съм работил с различни членове на тази комисия. Тогава бях референт за единия одит Участвах в много промени, които бяха прияти от тази комисия, от парламента, от съвета по предложение на Европейската комисия. Някои от тях и сега фигурират в новия финансов регламент. Когато започна втория си мандат през 2006, бях избран за отговорник на хоризонталната аудиторска група в Сметната палата. Отговарях с координацията, оценката на методологията, изпълнява длъжност като член, който отговаря за разработването на одитна методология и одитен контрол. През 2008 бях избран за председател със срок 3 години от моите колеги. През януари тази година бях преизбран отново за нов 3-годишен мандат, както знаете. По време на първия ми мандат като председател Сметната палата извърши вътрешна реформа, включително и партньорска проверка – това позволи на институцията да преразгледа вътрешната си дейност, да въведе системата на така наречените камари и да разработи по-добра управленска структура. Господин Пинстен вече спомена за административния комитет. Като част от този процес, Сметната палата възприе първата си одитна стратегия с цел подобряване на качеството на нашата работа, на резултатите, задълбочаване на сътрудничеството с други институции на Съюза и конкретно Европейския парламент. Мисля, че сме свършили много работа в конкретно по отношение на тази комисия. Сметната плата даде своя активен принос и в дебата, публичния дебат за реформата на бюджета, обществените поръчки и важни моменти от европейското съфинансиране. Бяха максимизирани резултатите на сметната палата чрез по-добро използване на ресурсите. Това бе основна цел за мен като председател. Това ще остане приоритет за мен и в бъдеще. Ако спечеля доверието на тази комисия, ще се опитам да разработя нова стратегия за сметната палата, която да е насочена към заинтересованите страни, работата да е по-относима към заинтересованите страни и да се решават основните проблеми, пред които е справен Съюза в момента. На втория момент ще използвам новата вътрешна структура, за да увелича резултатността и да се използват по-добре ресурсите – на трето място се засиля сътрудничество с Европейския парламент и други европейски национални институции, включително и с върховните аудиторски органи в държавата членка. Така ще се повиши отговорността на Сметната палата. И на четвърто място ще се опитаме да запазим репутацията на Сметната палата като външен аудитор. Господин председател, аз ще дам своя активен принос за подобряването на управлението и контрол на европейските финанси. Искам Сметната палата да продължи ролята си на централен фактор в Европейския съюз, на независим, професионален, отговорен орган. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми дадохте възможност, че съм днес пред вас да поискам вашето одобрение за втори мандат като член на Европейската сметна палата. Знаете, че бях назначен през юни тази година, за да заместя предшественика ми. В обобщението, което ви представих, се вижда, че аз съм член на одитен състав 3, който отговаря за външната дейност. Започнах работа по годишния доклад за тази година за външната помощ, развитието и разширяването. И очаквам дебата за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета с този тази комисия през месец януари. Бяха ми възложени три задачи, свързани с одита на изпълнението. Първо, за ефективността на помощта на Европейския съюз за развитие, и продоволствената сигурност в Африка на юг от Сахара. Започнахме предварително проучване относно управлението страна на комисията на външната помощ на така наречените нестабилни държави. И на трето място, следващата година ще започнем одит на изпълнението относно помощта на Европейския съюз за палестинците. В хоризонталните дискусии участвам в подготовката на следващата стратегия на палатата, особено с акцент върху изпълнението. Надявам се, че ще мога да допринеса за упростяването на процедурите и да подготвя по-добре фокусирани доклади. Моя отговорност като член на палатата е да допринеса по най-ефикасен начин за подкрепа на вашата комисия, като предоставям навременни времени и надежни одитни доклади и на следващо място, като обсъждам основните въпроси, за да се подобри управлението на финансирането от страна на Европейския съюз. Надявам се, че Европейският парламент е, е, и този, тази комисия ще продължи, продължат да бъдат е, ключови фактори в това отношение. Благодаря ви, очаквам вашите въпроси. Благодаря. Аз сега искам да дам най-напред думата на колегите и най-напред на нашия докладчик, ако вие естествено желаете да кажете нещо. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря за присъствието на тримата кандидати. Това са кандидати, които искат да продължат своя мандат в Сметната палата. Най-напред за господин Пингстен. Е, господин Пингстен, исках да ви попитам, да ви поставя въпрос за вашата работа в е, е, засягаща първия ви мандат. Имащи, имате опит, работили сте в областта на външната дейност, на външната политика. Вие знаете, че това е един, една област, която като депутати много ни интересува. Знаете, че в тези области имаме проблеми с програми за сътрудничество с външни органи, външни служби, особено с организации на ОНЕ. Искам да ви попитам в каква степен вашите специални доклади и вашите е вашето, вашето назначение, вашата функция като отговорник на, камера, на, на група 3. А как в това си качество ще допринесете за подобрение на това сътрудничество? Защото сътрудничеството и прозрачността на помощта чрез организациите на ООН не са много, не бяха много ясно осветлени. Това на, на първо място и на второ място. Вие сътрудничахте при изготвянето на доклада на Европол. Това е една много трудна тема и много сложна тема, която все още е отворена. Може ли да ни кажете как смятате, че вашето участие ще изглежда в общия в, как, е, как вашето участие е подобрило функционирането на а, смесения комитет на Европол. Вие казахте, че за, в следващия си мандат ще се опитате да укрепите по-добре въздействието, да засилите въздействието на вашите бъдещи доклади. Как смятате да го направите това? Господин Пингстън, вие може веднага да отговорите. Благодаря. Благодаря. Господин председател, гос... благодаря. Наистина. Аз е, съм работил по сътрудничеството в ОНЕ, с ОНЕ и в началото ние искахме да заложим всичко в един доклад, но е, после решихме, че това няма да е разумно, защото това е един много важен въпрос и ние знаем, че парламент е много заинтересован от темата. Затова ние разделихме въпроса на две, е, в, в, в два доклада. Аз няма да повтарям всичко, което е заложено в доклада, но искам да кажа две неща. И надявам се, господин председател, аз ще говоря сам за себе си. Аз няма да правя презентация на, на докладите, поне това, което смятам, че е най-важно за депутатите. Най-напред, е, най-важното е полуките, на които се извади новата ни комисия. Това беше избора на инструменти. Даже и аз. След като съм правил одити, за мен не остана ясно защо в определен случай комисията избира да работи с ОНЕ, а в друг случай решава да не работи с ОНЕ. И аз мисля, че комисията има задължението да бъде честна и ясна в отношенията си с парламента и пред парламента. И има, има добри причини, до, има Разумно е да се работи с ООН, но тези причини трябва да бъдат обяснени в парламента и пред парламента. Това не беше правено в миналото. В бъдеще това ще бъде правено поне що се отнася до е, работата на, на комисар Пипълц. Е, избора на различните инструменти трябва да бъде аргументиран също от е, политическа и от финансова перспектива. Нека да ви дам един малък пример. В нашата, вчера в нашето заседание имахме резултатите от одита е, в Северен Кипър – и е, част от е, работата бе направена с UNDP. Добре, е, комисията обясни защо е работила с тази организация. Най-напред Кипър е правна погледната част от е, Съюза. В Южен Кипър има е, делегация, не може да има делегация в Северен Кипър. Така че е, аргумента беше ясен и тук може да кажа, че комисията се извадила под булка. Т.е. аргументите трябва да бъдат давани от комисията за избора на даден инструмент. На второ място, имахме огромни проблеми да получим информация от ОНЕ. Естествено, аз зная и вие знаете, че ОНЕ е едно огромно семейство. Имам най-различни институции с много различни култури. Някои са по-големи, други са по-малки, някои работят в а, отдалечени части на света, трябва да сме внимателни, когато обобщаваме. Аз, а, така да се каже, с моя екип исках да опосредствам една добра дискусия. И ако ОНЕ използва парите на европейските дънакоплаци, аз реших като аудитор и като граждани на Европейския съюз, аз реших, че трябва да попитаме как са разходвани тези средства. След като са изразходвани тези средства, ние искаме да имаме доклад по тяхното израз, изразходване. изразходване. А в половината от случаите се оказа, че няма отчетност. И това не е приемливо. Мисля, че е изключително важно през целия одит Сметната палата трябва да оказва натиск недиректно върху комисията и смятам, че е много важно парламента също да оказва натиск върху а, комисията. Председателят прекъсва. Европол не беше член, не беше в състава на екипа. Аз научих много неща за агенциите, но каквото научих от този одит беше, че преди ние разглеждахме агенциите под един знаменател му се оказва, че агенциите са доста различни по, своите, по своята същност. Европол е една голяма е агенция, в която правилата се, прием, се прилагат много по-лесно. В, а, а, на въпроса дали нещата в Европол се развиват по-добре, да, това е така. Председателят, вие говорихте, за съжаление, по-дълго. Ако продължите по този начин, другите колеги няма да могат да се изкажат. Благодаря ви за момента. А сега искам да помога да помоля доклада да отправи въпросите си към втория кандидат. Моля ви, бъдете стрикни с времето. Две минути за въпроси и две минути за отговори. Дали ще е възможно? Sí, gracias, presidente. Sí, lo entiendo. Yo misma estoy también Напълно разбирам, че трябва да спазваме графика. Господин Калдера отбеляза, че има промяна в нагласата на Сметната палата по линия на по-голяма ефективност и ефикасност. Така че въпросът ми е следния. Като си има предвид новите правомощия и механизми за финансиране – в Европейския съюз, които разбира се се отразяват върху европейския бюджет. Вие сте извършили преструктуриране на сметната палата. Това вече е факт. Но вие ще бъдете ли за създаването на нова структура, която отговаря за отношенията между Европейската сметна палата и националните сметни палати и комуникацията? Вие казахте, че искате да подобрите този тип комуникация, особено комуникацията с гражданите. Също предполагам, може да се подобрят отношенията и с съвета. Не трябва да забравяме, че гражданите имат големи очаквания към начина по който се използва европейския бюджет. Благодаря за въпроса. Новите финансови инструменти и механизми, които целят преодоляване на сегашния проблем в Европейския съюз, а и в света като цяло – Визирам економическата криза и кризата с държавния дълг. Сметните палати в Европейския съюз трябва да предприемат действия по отношение на всички тези проблеми. Нашата сметна палата вече започна работа по решаването на проблемите. Ще бъда кратък. Относно тези инструменти, които са свързани с бюджета на Съюза, а именно Европейския механизъм за стабилност, с който се дават гаранции от бюджета на стойност 60 милиарда. За него отговаря Сметната палата. Що се отнася до програмите, които са извън нашите правомощия, с националните сметни палати искам да направим така, че да има публична отчетност, да създаде одитен съвет, три от сметната палата и двама от национални сметни палати, които да се занимаят с елементите на механизма за стабилност, които са извън нашите правомощия. Ние вече работим с националните институции и в годишния доклад за тази година са изложени резултатите от съвместната ни работа с палатите в Холандия и Чехия в сферата на селското стопанство. Ние даваме по-голяма сила на нашите констатации чрез съвместна работа мисля, че има възможност да се извличат допълнителни ползи, като се създадат две работни групи в това отношение. Първо, за работата на одита на фискалните политики, която има за цел да се продолеят проблемите в държавите членки от економическо общество и на второ място одит за изпълнението. Как най-добре да се извле... оцени какви ползи са извлечени с отделените средства. Благодаря. Имате ли друг въпрос? Не. Госпожа Греслер. Благодаря. Аз Искам да попитам всички кандидати, дали преди, в предишните си мандати е имало ситуация, в която те е трябвало да защитат своята държава. И каква е била тази ситуация? И искам да попитам главно председателя Калдера. Има един случай в сметната палата на измама. Мисля, че ставаше дума за, публи... за обществени поръчки. Означава ли това, че Сметната палата ще поеме разходите за хората разследвани от Олов и защо? Какви са аргументите? Защото един обикновен гражданин и един обикновен служител в Европейския съюз няма възможност да му бъдат поети разходите и това е правилно. Освен това, имаше критика на специалните доклади, защото специалните доклади не съдържат точно това, което ни трябва, което е, ни трябва за нашата дейност. Те не са ясни, не, нямат ясна обосновка на проблема. Те са много общо формулирани и според мен е, чрез е, контрадикторното процедура чрез начина по който се работи в е, Сметната палата, те стават още по-сложни. Какво ще направите, това е моят въпрос, за да подобри, подобри, подобрите издаването на изготвянето на тези доклади. Аз съм, много съм се занимавала с тези специални доклади и винаги съм стигала до едно и също заключение, че те са много оплетени. А, би било хубаво да се прави една независима, е, е, един независим анализ за функциите на Сметната палата. Би било хубаво, ако имаме промяна в тази насока. Благодаря Благодаря. Въпросът мисля, че се отнася и до а, тримата а, членове на палатата. Ще започнем с господин а, Моля да бъдете максимално кратък. Максимум две минути. Благодаря, господин председател. Ако правилно тълкувам първият ви въпрос, се отнася до това дали съм имал някакви основания да защитавам собствената ми страна. Аз мога да отговоря конкретно не. Мога да премина сега към въпроса за специалните доклади. Това е много интересно. Считам, че трябва да доразвием специалните доклади. От сравнително краткият ми опит забелязвам някои по-интересни неща. Мисля, че трябва да бъдем по-конкретни, по-фокусирани. Един пример. Подготвям сега предварителното проучване за а, Палестина и заедно с моите сътрудници ние прилагаме един много конкретен подход. Е, извършваме едно сравнително ограничено, но много е, задълбочено проучване. Не зная дали ще успеем, но поне такъв е плана ми. Относно своевременността, аз действително считам, че не трябва да компрометираме качеството. Иначе няма да можем да получим нужния материал за работа. Но бихме могли да обмислим определен екип за бързи действия, специализиран в изготвянето на по-бързи доклади, да речем, в рамките на 18 месеца. Благодаря, господин Пингстън, също за 2 минути. Благодаря, господин председател. Относно първия ви въпрос, към мен никога не са се обърщали с подобни досиета от страна на Белгия. Не съм се занимавал с нито един конкретен белгийски случай. Ако някой поиска подобно нещо от мен, аз ще откажа. Немислимо е член на Сметната палата при одита на операциите да бъде повлиян от когото и да е било. През последните 6 години аз не съм имал такъв случай. Това мога да кажа по първия ви въпрос. По втория въпрос, който намирам за много важен, мога да кажа, че има какво да се подобри. И искам да кажа какво според мен трябва да се включва в специалните доклади. Първо, те трябва да бъдат кратки, конкретни и бързо да се изготвят. Мисля, че трябва да работим по това. Доклада за цунамито беше своевременен. Но трябва да признаем, че понякога това не е толкова лесно. Ако искаме да направим одит на службата за външни действия, започваме сега и трябва да се прецени дали трябва да следим цялата еволюция или пък да изчакаме края. Но трябва да може да се изготвят такива а, кратки, бързи, а, целенасочени доклади. Не искам само да се говори за одит. Ние трябва да можем да тълкуваме посланията, нещата да са ясни не само за депутатите, но и за европейските граждани. Ако Лорен Саймънс може всяки, всяка седмица да пише статии в Financial Times, които да се разбират от всички, ние бихме могли да направим същото. Благодаря, господин Калдера. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси, които постави госпожа Гресле. По време на 11-те години, които работя в палатата, съм доказал, че действам независимо и безпристрастно, така че отговорът ми е не на първият ви въпрос. Вие споменахте специалните доклади. Мисля, че този въпрос е свързан с въпроса на Аяла Сендър за специалните доклади. Тези доклади, както смятате колегите, трябва да се изготвят по-бързо, да бъдат съдържателни, да има добър баланс между качеството и ефикасността на представенето, формулировките да бъдат достатъчно ясни и разбираеми, както за депутатите от Европейския парламент, така и за гражданите. Ние работим в тази посока. Процедурите за приемане на специални доклади са процедурите, прияти от палатата, но тези свързани с финансовия регламент не ни позволяват дори да дадем нужните отговори в специалните доклади. Това затруднява комуникацията. Получава се нещо, което не е много привлекателно. Ние трябва да отговорим в по-голяма степен на нуждите, на вашите препоръки. Трябва да бъдем по-активни, да бъдем по-фокусирани тези доклади да бъдат изключително целенасочени и кратки, като същевременно се спазва качеството, стандартите и методологиите, свързани с един професионален одит. Относно обществените поръчки, тук се извършва проучване от ОЛАФ. Работата не е приключена и ние разчитаме на окончателните резултати, които ще представи ОЛАФ. Съгласно статута за персонала, служителите на Европейския съюз могат да поискат от институцията да им осигури правна а, защита. А, палатата при, а, прихвърли този въпрос към съда. Съдът реши да се прекратят всички договори, свързани с сигурността и те да не се възлагат на външни изпълнители. В бюджета значителен бюджет в размер на повече от 600 000 евро годишно. Така че ние следваме статута, служителите имат право на защита. Палатата отправи въпроса към Олаф, който извършва разследване. Очакваме резултатите. Този въпрос също е отправен към Съда на Европейския съюз в Люксембург и се надяваме да бъде намерено скорошно решение. Председателят трябва да погледне към часовника. Има още трима депутати, които искат да зададат въпроси и предлагам да ги слушаме и тримата. Всеки ще разполага с по 3 минути. След това ще дадем възможност на тримата членове на палатата да отговорят. И накрая докладчика да общо, обобщи. Госпожа Иванова. В принцип, е, въпросът бе зададен от докладчика и искам да се върна на финансовите инструменти, защото това е много важно за нашата, за нашата комисия. Ние тази седмица ще въведем е, нов инструмент и вие казахте, че този механизъм за стабилизация от 60 000 евро, милиона евро ще бъде аудитиран от палатата, но през 13-та година този е, инструмент ще замени трите временни инструменти и част от 16-те милиарда ще се размият в е, процеса. Как ще осигурите, че Сметната палата ще, бъ... ще участва активно в процеса и твърни е сон с договора? Може ли да осигурите, че вие ще направите всичко възможно, така че Сметната палата да играе активна роля? Защото ние много бихме искали да знаем, че палатата ще играе такава роля. Господин Калфин. Uh, Искам да, по, да отправя въпрос към господин Калдера, но искам да кажа, че съм работил с господин Пикстън в рамките на делегациите. Имаме чудесен, чудесен опит, чудесен спомен от неговите прекрасни анализи. Но да се върне на въпроса си към господин Калтера. Господин председател, Одитът е една професия, която е много регулирана. Вие сте председател на Европейската камера на аудиторите и а, имате, имаме кандидати през различни професионални професионален опит. Мислите ли, че трябва да има определен стандарт, когато се избират такива кандидати? Одита не е политически избор, не е политическа работа, изискват се специализирани знания. Мисля, че трябва да има определени минимални професионални стандарти. Смятате ли, че ще, ще предложите, че е разумно да се предложи? Възнамерявате ли да предложите такива стандарти? Следващият колега. Благодаря, господин председател. В продължение на въпроса на колегата, бих искала да кажа, че Европейската сметна палата спазва правилата за работа на световните институции, които се занимават с контрол върху финансовите отчети. Искам да задам въпрос за конфликта на интереси. Изправили ли сте се пред такъв проблем във вашата работа и как сте го разрешили? Съгласно член 6 за работата изисква съответните компетенции. Дали липсата дали има достатъчно обучение на аудиторите и колко часа обучение се предлага в палатата. И конкретен въпрос към господин Весберг. В договора е предвидено да, да, да сте бил член на Национална сметна палата или пък да сте се занимавали с одит. Когато разглеждам обаче вашето а, CV, не виждам точно каква е конкретната ви квалификация в сферата на одита. Бихте ли пояснили? Ако... Благодаря. Ако разбрах правилно, първия въпрос е към господин Калтера, втория към господин Пингстън и... Но така или иначе, господин Калдера има думата. uh, yeah, very uh, good. said. Uh, за финансовия инструмент, е, споменат от госпожа Иванова. Както казах, Сметната палата работи с националните сметни палати на държавите членки и в контактната <clears throat> група ние търсим разрешение на проблема е, какъв да е последващия бъдещия механизъм за стабилност. Защото нашата сметна палата е член на целия борт. Европейската сметна палата е аудитор на Европейския съюз и неговите институции. Има роля, която може да се играе от Европейската комисия в рамките на механизма за стабилност и естествено в този смисъл Европейската сметна палата ще има аудиторска роля тук. На въпроса на господин Калфин. За професионалните критерии за членство. Два коментара. Най-напред, различният професионален опит на членовете на Сметната палата като такива са, според мен, обогатяване, богатство за нас. Факта, че може да ползваме експертните знания на бивши министри, на професори в университети, на членове на различни бордове на Централната банка, например, а аз мисля, че това е богатство, с което разполагаме. Мисля, че има възможност държавите членки да помислят кой е най- подходящия кандидат според критериите, заложени в договора. И ако договора върви в такава посока, че професионалният опит и CV-то се оценява и се приема от комисията по назначенията. Това би било възможност критериите да се подобрат и да се оптимизират. Сега по отношение на етичния кодекс. <clears throat> Имаме прият такъв кодекс. Той въжи за всички членове, за целия персонал. И по този начин се премахват всякакви конфликти на интереси. До сега не сме имали такива случаи, но ние предвиждаме, че поне пет че да, да се спазват стандартите на АТЕК и това сме заложили в нашия миналогодишен доклад, че сме отговорили на тези критерии. Тази година ще отговорим също на тези критерии. Благодаря, господин Пинкстен. Сега ви имате думата. Е, е, ще бъда съвсем кратък. Е, искам да отговоря първо на въпроса на господин Оди, но най-напред на господин Калфин. Искам да му благодаря на любезните му думи, които споделям. Мисля, че работихме заедно много добре. Господин Оди за деонтологията. Това е важен въпрос. Никога към мен не се е обърщал никой през изминалия период. Така че въпросът за конфликт на интереси никога не е стоял за мен. Считам, че ролята на член на Сметната палата е съвсем ясна да защитава европейските граждани и европейските данакоплаци. Точка по въпроса. Това е ролята ни и ние се ограничаваме в тези граници. Относно обучението за аудиторите, не зная дали е записано в автобиографията ми, но миналия век участвах в конкурс на Сметната палата на Белгия, на инспекцията по финанси също бяха организирани паралелни тестове. Аз участвах в един от първите конкурси, организирани от Белгийската сметна палата. Четаше се тогава, че това е конкурс, който е много строг, много, с много изисквания. Аз бях аудитор в Белгийската сметна палата, зная как се работи в Белгия. След това министъра на финансите поиска от мен да се присъединя към неговия кабинет. Това е така във Франция, може би не в другите страни. Ние работим по-скоро в сферата на финансите, но по... в друго качество. Що се отнася до обучението, също мога да кажа, че в рамките на одитен състав 3 всички аудитори участват в семинари по специфични теми. Считам, че това е добра формула. Позволява ни е да имаме контакт с аудиторите ни, да обменим идеи и след това да направим съответни заключения. Благодаря. Господин Весберг, бихте ли желали да отговорите също в рамките на две минути? Ще се опитам да бъда кратък. Бе зададен въпрос за моята биография и опит. Ако се върна назад в моята кариера до момента и се запитам кое е най-важното за сегашната ми работа, от моята кариера. Това разбира се е управленския ми опит. Ако разгледате биографията ми, ще видите, че през по-голямата част от времето съм бил на управленски позиции, което означава, че има богат опит в работата с експерти от различни области и съгласуването на техните дейност. Ако човек има опит на управленска позиция, той използва оптимално опита на другите хора. В това се състои неговия опит. И това именно много помага в моята сегашна работа. Другия важен момент в моята кариера е дългата ми кариера в публичния живот, в държавната служба – Аз съм бил аудитиран и е много хубаво в една одитна палата да има хора, които са вече са били предмет на одити, на многобройни одити. Благодаря, госпожа Аяла. Отбелязах се всичко, което казаха колегите и зададените въпроси. На фона на всичко това искам да обобщя по въпроса за професионализма. Напълно съм съгласна, че трябва да има известно ниво на разнообразие, едно съчетание от умения и квалификация, за да може сметната плата да си върши добре работата. Да, трябва да има специалисти в областта, но ако човек иска да поддържа връзка с хората, нали, момента се отправят много критики по време на кризата към правителствата, че те вече са загубили връзка с гражданите. Така че човек наистина се нуждае от е, по-разнообразна квалификация в сметната палата. Разбира се, работата си има и своята техническа страна. Това е даденост. Аз лично искам да се запази подобно разнообразие в сметната палата, като то обогатява негова, нейната дейност и разкрива много възможности. Така, благодаря за дадените отговори. Съм доста доволна от това, което чух. Стигаме до края на изслушването на тримата сегашни членове на Сметната палата. Благодаря. Ще направим кратка пауза, 3-4 минути сега.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 I reopen this meeting. Подновяваме заседанието. Моля да заемете отново местата си. Искам да приветствам господин Обо, който е, е номиниран за кандидат за член на Сметната палата от датските власти. Предлагам той да ни запознае с мотивацията си в рамките на 5 минути. След това ще дам думата на докладчика и след това ще дадем думата за въпроси на членовете на комисията. Разполагаме общо с 40 минути. Господин Отбо, имате думата. Благодаря ви. Председателят може да говорите, който език си изберете. Посъветваха ми да говоря на английски, освен ако ми бъдат зададени въпроси на датски, когато ще отговоря на датски. Радвам се, че имам възможност да съм отново в тази комисия. Този път в качеството ми на кандидат за член на Европейската сметна палата. Бил съм тук три пъти през 2007 за последен път като член на датската парламентарна комисия по бюджетен контрол. Очаквам да с нетърпение да бъда одобрен за член на Сметната палата. Аз имам богат опит в одитната област. След завършване на университета започнах работа в Сметната палата на Дания и от тогава работя на това попреще Работил съм също и към Европейската сметна палата в Люксембург. Работил съм с политическата комисия в Дания, така че специализираната комисия към датския парламент, която се занимава с финансовата отчетност, разглежда, има право да задава въпроси на изпълнителната власт. Ние имахме отлични отношения с тази парламентарна комисия, за да можем да отговорим на очакванията и Искам да подчертая два момента от моята кариера. Вероятно знаете, че Дания е една от страните, която изготвя годишен доклад, годишно становище за европейските приходи и разходи. Правим това вече, правим го за срок от 5 години, тъй като европейските средства са изключително важни за датската страна и за датските политици. Ние изготвяме становища, които се формулират по същия начин, както го прави Европейската сметна палата. Полагаме, използваме повече ресурси в тази а, област. Ние също получаваме доста средства от Европейския съюз и за това доклада, който изготвяме, за одита на тези средства подчертава и аспектите, които се нуждаят от подобрение. Ние се фокусираме върху европейските приходи и разходи, което доведе до подобряване на управлението на тези фондове в Дания, подобри качеството на контрола и като цяло подобри и операциите, свързани с направените разходи и операциите по набирането на приходи. Искам да привлека също вашето внимание върху факта, че една одитна институция в държава членка на Европейския съюз трябва да работи много тясно със своите колеги от останалите страни. Ако искате да подобрите своята дейност, трябва да се сравнявате с колегите си от останалите страни. За Сметната палата на Дания се радвам да констатирам, че това е основен елемент. Ние работим с останалите колеги от другите страни, включително и с Европейската сметна палата. През последните 8 години работим по разработването на международни стандарти за аудиторите. Миналата година беше одобрен напор от а, такива а, критерии за аудиторите, които извършват а, одит на публичните финанси. И сега те могат да използват тези стандарти, за да са уверени, че ще се прилагат еднакво и а, правилно. Аз съм а, работил като а, сътрудник а, на член на Европейската сметна палата, освен това като член на Сметната палата на, на Дания е трябвало да отговарям на същите изисквания за независимост. Ние работим в Дания съвместно, както подчертах, с политическия комитет, който получава докладите. Причината, поради която искам да стана член на Европейската сметна палата, е защото намирам това за предизвикателство. Като млад човек съм работил като сътрудник в Европейската сметна палата и очаквам да се върна в нея. Сега Времето е особено интересно с кризата в Европа. Европейската сметна палата, националните сметни палати трябва да работят в по-тясно сътрудничество. Искам да бъда част от това развитие. През последните няколко години ние видяхме, че палатата търси по-тясно сътрудничество с националните одитни органи. и трябва да насърчим подобно развитие в бъдеще. Господин председателю, това исках да направя като встъпително изказване. Председателят, аз също ви благодаря. Сега госпожа Аяла Сендер има думата. Благодаря. На господин Отпо за предоставената информация. Имам следния въпрос. Разгледах вашата автобиография. И тя показва, че действително сте независим. Преди една година обаче имаше едно събитие, свързано с вашата отговорност, която носите тогава – скандал с една сграда ТР И Националната сметна палата трябваше да признае, че не е спазила всички правила, за аудитиране на разходите, свързани с споменатата сграда. Сумата е от порядъка на милиард долари. Не се знае точната сума каква е. В комисията по бюджет на парламента признахте, че са допуснати грешки. И макар и вашата страна да може да служи за пример, в много отношения същевременно имаше един момент, в който трябваше да признаете, че една фирма за недвижими имоти е имала проблеми от бюджетно естество с разходването на бюджетни средства и вие признахте, че е допусната грешка. Според слухове в датската преса, вие сте търсили друга работа, искали сте да прекъснете работата си за Националната сметна палата. Благодаря. Наистина, датска телевизия се изграждаше нова сграда преди години и имаше преразход. При 80 на 100 използвани бюджетни средства, 84 процента беше завършена сградата. И ние си мислихме, че няма проблеми. Но се оказа, че не е така. Но заедно с Сметната палата бяха отстранени проблемите. И този случай е вече история. Човек може да каже, че ако днес кажа, че не съм допускал грешки през минали 16 години, това ще е лъжа. Всеки допуска грешки и човек трябва да признава грешките, които е допуснал, както направих този случай. Случаят няма нищо общо с моята кандидатура за член на Сметната палата. Благодаря, господин Сандегард. Имам следните въпроси. Първа връзка с писмените ви отговори на нашите въпроси за одитите, които се основават на резултати. Казвате, че няма адекватни показатели за всички европейски дейности, които да позволяват ефикасен контрол от страна на палатата. Това е сериозен проблем. Ако не може да има ефикасен одит на резултатите, положението още не е розово. Можете ли да обясните защо е така? Защо е това положението? Втория въпрос е свързан с вашата позиция, длъжност в палатата, за разлика от много други кандидати. От вашата автобиография е видно, че се, сте се занимавали с одит дълги години. Били сте член на Националната сметна палата в Дания. За разлика от другите кандидати, нямате политическа кариера. Това не означава, че не сте занимавали с политически въпроси. Спомена се вече за проблема с сградата на телевизията. Имаше един случай с преразход на болница. Държавата отпуска прекалено голяма сума за болници. И бях отправили доста критики към вас, тъй като не сте огласили информацията своевременно. А след това и пък правителство ви критикува, че изобщо сте оповестявали тази информация. Критикуван сте от двата лагера. Като датски кандидат е, се питам дали... Вие искате да се кандидирате за Европейската сметна палата, защото в, в Дания иска да ви махнат от Националната сметна палата. Ще мина на датския. Благодаря за въпросите. Дейностите за подпомагане, програмите за подпомагане и дали се изпълняват показателите. Моето впечатление, това въжи и за Дания, и за Европейския съюз, е, че много малко се изискванията към резултатите на политическо и на административно равнище. Не е съвсем ясно какво трябва да бъде постигнато това е целта, за която са изразходени средствата, както на политическо, така и на административно ниво. Много се обръща на това, което се влага, много внимание се обръща на това, което се влага, а не на това, което се получава. Малко внимание се обръща на резултатността от извършения проект. Ако разгледаме проекти, които се развиват с подкрепата на Европейския съюз данни, стигаме до същото заключение. Както и за реализираните от дания проекти. Ако бъда назначен, мисля, че ще бъде засилена Европейската сметна палата. Дания не иска да, ми, да се отърве от мене, тя просто иска да бъде заселена Европейската сметна палата. Наистина е вярно, че като член на Сметна палата ние понякога отправяме критики към правителството и здравния министр ни хареса критиките, които отправихме. Но искам да спомена, че в крайна сметка парламента подкрепи Националната ни сметна палата, подкрепи нейното право да предоставя информация. която разкрива в изпълнение на служебните си задължения. Благодаря, госпожа Иванова. Не съм следила датската политика е, в такива подробности като моите колеги, затова ще задам малко по-различен въпрос. Вие сте първият външен кандидат, който изслушваме днес и мисля, че можете да представите свежи, нови идеи в Сметната палата. Вие имате известен опит като депутат. И кои според вас са най-важните предизвикателства пред Сметната палата? Дали те проистичат от вътрешни или външни фактори? Какво мислите? Европейската сметна палата трябва да работи в по-тясно сътрудничество с националните сметни палати. Това е едно от предизвикателствата. Тя трябва да разчита повече на работата, която вършат колегите в държавите членки. за да може Европейската сметна палата да отделя повече ресурси за по-важните задачи, които възникват, да речем Европейската финансова криза – при това положение Европейската сметна палата трябва да работи в по-тесно сътрудничество с националните сметни палати. Много мисля, ще е това да стане факт. Да тече един такъв процес в бъдеще. И да докладва пред парламента. Да, още нещо. Чухме за сътрудничество с националните одитни палати, но не чухме нищо за сътрудничество с Европейския парламент и членовете на Кокобу. Какво мислите по този въпрос? Комисията за бюджетен контрол е най-важното заинтересовано лице, което има отношение към нашата работа. Заради очакванията на тази комисия, очакванията на тази комисия са много важни за сметната палата, така че няма друго решение, освен да се създадат едни чудесни работни взаимоотношения. Комисията тук иска отчетност, отчетност, например, в контекста на финансовата криза. Това за мен е едно от основните предизвикателства за Сметната палата, а именно да направи така, че да бъдат изпълнени очакванията на парламентарната комисия. Госпожа Греслер. Благодаря. Мога да продължа въпроса на госпожа Иванова. Мисля, е, че за нас вие сте малко като е, табула раса, като ненаписан лист хартия. Но сега пред нас стои въпроса да работим с вас. Аз съм тук в парламента от 2004 е, година и съм присъствала на различни назначения за сметната палата. Е, имаше големи обещания от много е, такива кандидати, че ще бъдем добре, е, е, добри приятели, че ще работят с нас добре, което обаче не се е случи. Сега, какво всъщност обаче означава началник отдел на Сметната палата на Дания? Не, не ми е много ясно. Ако обичате да обясните. Сега, на следващо място, това, което госпожа Сендер каза в нещата, които са се случили в Дания, искаха вие да се подадете оставката. На следващо място, а как стои въпроса с съфинансирането в Дания и дали Сметната палата в Дания разглежда такива въпроси. Спомняте ли си изслушването на госпожа Фишер Боу на 2 декември 2008 година? Малко преди а, нашето изслушване имаше британската, материал в а, британската преса материал за скандал с около 100 000 евро. Ставаше дума за строеж на Борнхолм даваш, даваха се пари от Европейския съюз, от а, провинцията, от Дания и а, е, ми е любопитно как се разглежда въпроса за съфинансирането на този ски лифт в Порнхолм. Please, you have the floor. Yes. Well, Имате възможност да отговорите. И така, аз съм абсолютно съгласен с вас. Зная, че предизвикателство да се подобри сътрудничеството между парламента и членовете на Сметната палата, аз във всички случаи ще работя в тази посока. Зная, че обещанията понякога са прекалено големи. Сега, на следващия въпрос. Ако един началник отдел на Сметната палата е, направи грешка, всички го разбират, защото това е на първата страница в медиите. Доколкото аз зная, ние сме направили една грешка за 16 годишни, е, за 16 години. Имаме малки грешки, но голямата грешка беше една. Ние смятахме наистина, че тази сграда е, е сигурна, осигурена от всякъде. Е, сградата стоеше до 84% готова и бюджета беше изразходван до 84%. Но ние сега е, осигурихме всички условия сградата да се завърши с новия е, бюджет. Нищо не остана скрито в Дания, защото беше всъщност много добре, че Сметната палата в Дания направи грешка. Не зная за ски лифта в Борнхолм. Но е глупаво да се строи ски лифт в Борнхолм, защото наистина там рядко вали. Това е малък остров в Балтийско море и факта да се строи ски, ски лифт, това би било безумно глупаво. Има ски лифтове, понякога с перспективата да се произвежда изкуствен сняг, но аз не зная за този проект, съжалявам. Допълнителен въпрос. И е, исках да попитам дали, е, питах ви за това, дали е имало в Дания желание да си подадете оставката. No, nothing at all. Не, нямаше такива желания към мен. Аз направих грешка за 16 години и както казах на, на господин Сандъркор, аз нямам чувството, че в Дания искат да се освободят от мен, да ме изгонят. Аз не смятам така. Аз съм, може би, достатъчно наивен да смятам, да вярвам, че датския парламент предложи моята кандидатура на вашето внимание единствено с целта да усили Европейската сметна палата, а не просто за да се отърват от мен в Дания. Благодаря ви. Председателят благодаря. Има ли допълнителни въпроси към този кандидат? А вие във всички случаи докладчика ще вземе думата. Да, за докладчика има думата. Благодаря, господин председател. Доста съм изненадана. Виждаме какво беше за представено в печата. Това е много сериозна грешка. Добро е, че има прозрачност, но има елемент на отговорност. И организираме това изслушване, за да обсъдим вашата кандидатура за член на Европейската сметна палата, но трябва да отчетем, че е допусната такава грешка. Добре е, че има прозрачност, но същевременно някой трябва да поеме отговорност за случилото се, кой точно е виновен. Кой пое отговорност? Това беше сериозна грешка. Задавам този въпрос, защото ние високо ценим прозрачността, но същевременно искаме хората да се поемат отговорността. Ако на някакъв е, етап е извършена такава сериозна грешка в Дания с а, е, изграждане на а, е, сграда, която не отговаря на изискванията, които сте определили, някой трябва да пое отговорността. Сега вие искате от нас да утвърдим вашата кандидатура за член на Европейската сметна палата. Трябва да имаме предвид какво можете да допринесете вие като член на Европейската сметна палата, но сме силно обезпокоени, защото не е ясно кой е поел отговорността, когато е допусната тази грешка. За нас това е важен въпрос – тъй като ако следващата година подобна сериозна грешка бъде допусната, ние искаме да получим някакви уверения. Вие казахте, че за 16 години сте допуснали една единствена грешка. Това е добре, но тази грешка е допусната само преди една година. Изглежда никой не е поел отговорност за нея. Не е добре просто да дойдете и да кажете, че сте направили грешка и съжалявате на определен етап, трябва да знаем докъде се простира отговорността. Господин Обо, аз поех пълна отговорност за тази грешка. Тя се отнася за 2006 година, не за миналата година. Случая, за който говорим, се отнася до аудитирането на фирмата за 2006 година. Когато беше докладвано пред управителния съвет, имаше а, погрешна формулировка, защото ние считахме, че сградата е обезопасена. Ние трябваше по друг начин да формулираме доклада. Аз а, признах публично, че е допусната грешка в формулировката, че те не са се придържали към определения бюджет. Това е сериозна грешка, за която аз поех пълна отговорност. И както казах вече, се отнася за 2006 година, а не за миналата година. И нямаше никакво съмнение кой отговаряше за одитната работа. Аз нося пълната отговорност. Благодаря, госпожа Аяла. Да. Искам само да кажа, да, действително това е станало през 2006 година, но ограничаването на бюджета на телевизията, микрофона на оратора е изключен, Триста милиона датски крони годишно е съкръщението. И това се отнася не само за 2006 и 2007 година, това са трайни дългосрочни загуби в резултат на тази грешка. Все още се усещат последиците от нея. Исках да кажа това и а, ние ще вземем предвид всичко това. Не зная дали признаването на грешката може да се счита за достатъчно. Понякога хората, които носят отговорност за подобни грешки, подават оставка. Господин Отбо, трябва да имате предвид, че аз не отговарях за строителството на тази сграда. Аз бях аудиторът. Аз поех пълната ми отговорност за одитната дейност. Мисля, че формулировката ви която вие представихте тук, навежда на мисълта, че едва ли не аз съм виновен за сградата. Да, става дума за одит. Одита беше извършен съгласно международните стандарти. Грешката беше свързана с доклада за определена година, когато считахме, че бюджетът ще бъде спазен. И в доклада преценихме, че бюджета ще е достатъчен да се завърши сградата, но се оказа, че това не е така. А, проблема с а, преразходите не е а, наша вина. Има ли други, които искат да взема думата? Изглежда няма. Искам да ви благодаря. Ще прекратим заседанието за няколко минути.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 Could I ask everybody to resume? Председателят, моля отново да заемете местата си. I reopen this. Обявявам заседанието за открито отново. Искам да приветствам с добре дошъл господин Хуан Франциско Корона Рамон, който е номиниран от Испанското правителство за член на Европейската сметна палата. Както е обичайно в нашата комисия, даваме първо думата на кандидата за около 5 минути за да ни каже какви са намеренията му, ако бъде утвърден за член на Европейската сметна палата. Имате думата. Благодаря ви много, господин председателю. Ще се опитам във времето, което ми е отредено, да отговоря на въпросите, да направя встъпително изказване. Аз имам техническа подготовка в областта на одита, публичната администрация, бюджетирането, след като завърших университет, започнах работа в университета в Барселона в отдела по бюджет и чрез открит конкурс успях да се издигна в иерархията и през 1993 година достигнах до най-високото ниво на професор в университета в сферата на економическите науки. Работил съм в много публични и частни университети в Барселона и в Барелските острови. Също съм се занимавал с обучение от разстояние. Част от дейността ми беше насочена към въпросите на бюджетирането. Участвах в много международни проекти. Работих най-вече с държави от Южна Америка и с Банката за развитие за региона на Южна Америка. Работил съм и с други правителства в различно качество. Що се отнася до опита ми в сферата на одита, работил съм в тази сфера – като младши аудитор години наред, след което бях повишен в старши аудитор. Включен съм в официалния регистр на аудиторите. Това е първият регистр, който беше създаден в защита на аудиторската професия. След това бях един от основателите на Сдружението на аудиторите и на економистите. Това е сдружение, което обединява различни економически органи в Испания. Заемал съм различни позиции в сферата на одита. Например, 6 години съм бил в Испанския институт за финансови анализи, където отговарях за аудиторската професия. Както виждате, моят професионален опит е доста технически. Сътрудничал съм си през годините с испанското правителство по различни поводи, в различни парламентарни мандати. Като каталанец, разбира се, съм работил и с правителството в Каталония. Очаквам това да продължи и в бъдеще. Очаквам, че ще мога да работя добре а, като член на Европейската сметна палата. Като специалист в публичното финансиране, за мен това е изключително важен въпрос. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. Сега давам думата на докладчика госпожа Аяла Сендер. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря на господин Корона Рамон за направеното встъпително изказване. Действително, вие имате впечатляваща биография, като се отчете академичният ви опит, опита ви по международни програми в областта на одита. Така че въпросът ми се отнася по-скоро до професионалната ви квалификация. Вижда се ясно, че имате богат академичен опит. Доколкото разбирам, вие също сте член на Каталанския институт – от фундация, която се огладя, оглавява от господин Аснар от името на партията Партидо Популар. Искам да разбера каква е вашата роля в тази фундация, дали получавате възнаграждение от вашата дейност там. Що се отнася до връзките ви с каталанските власти, искам да ви задам следния въпрос. Ако вашата кандидатура бъде утвърдена, бихме искали да извършвате регионални одити. И как се управляват европейските фондове на регионално равнище. Доколкото разбирам, това е област, с която сте запознати. Силно съм впечатлена от е, вашият професионален опит, от е, опита, който имате в е, сферата на одита, както и от експертните ви познания в регионалното аудитиране. Мисля, че може да предложите много в този смисъл. Господин Корона Рамон има думата. Извинете. Да. По първият въпрос, който поставяте, информацията, с която разполагате, е точна. Обикновено не включвам този въпрос в биографията ми. Това е фундация, която е малко свързана с академичните ми и професионални дейности. Юсепике е, е мой добър приятел. Още от времето, когато работех в университета в Барселона, той беше председател на партидо Популар в е, Каталония. Като приятел той ме помоли да участвам. Подчерта, че става дума за фундация. От самото начало беше ясно, че аз няма да заемам никакви политически е, позиции. Аз е, бих отказал каквито и да е предложения от политически характер, и съм напълно неутрален, що се отнася до политическото измерение. Относно сътрудничеството с е, каталанските власти, Разбира се, аз зная, че човек трябва да се придържа към това, в което вярва, това, което казва. Понякога отрицателно се представя моята дейност и сътрудничеството ми с властите, но моето мото винаги е било да бъда максимално ефикасен, що се отнася до това как се изразходват обществените средства. В този смисъл нямам каквито и да е проблеми, свързани с това да работя неутрално, когато работя с регионални или национални власти и когато извършвам одит върху тяхната дейност. Разбира се, структурата е много сложна в Европейския съюз, в съответните държави членки. Има национални аудиторски органи, има също аудиторски органи на регионално ниво. Ние имаме автономни сметни палати за автономните региони. Затова е изключително важно Европейската сметна палата и останалите сметни палати да бъдат подложени на парламентарен контрол. Председателят първо давам думата на Ингеборг Гресле за въпрос. Благодаря, господин професор Реман. Аз не разбрах какво с какво се занимавате в момента професионално? Не, не разбрах от тези документи. Това е първият ми въпрос. От три дена Имаше избори в... Е, преди три дена имаше избори в Испания, социалистите загубиха и според договорите правителството може да изпрати кандидат. Сега проблемът ни е, че искаме да дадем възможност и на новото правителство да направи своя избор. И моята политическа група малко ми се разсърди, защото всъщност аз казах, че е, не може да имаме вашата номинация, кога, когато е направена от, предишната, е, направена от предишното правителство. В случаите, когато обаче имаме изслушването, което е три, три дена след изборите, то тогава би било разумно да дадем възможност на, на новото правителство да даде своя кандидат. Затова въпросът ми е, от кого сте номиниран? И бих се обърнала към колегите с апел за това да дадем възможност на новото правителство да номинира своя кандидат. На 20 декември правителството ще е, започне своята работа в Испания и е, стигам до заключението, че може би трябва да, по, да позабавим вашата номинация. На трето място имаме Сметна палата, която се намира в Люксембург, т.е. доста далече от нас. Как смятате, че ще работите с парламента? Как до момента сте работили в досегашната си дейност с депутати? Благодаря. А, сега ли да за отговоря? Да. По отношение на моята професионална дейност в момента. Аз се занимавам с две неща. Аз съм технически директор на една институция – а именно, т.е. тази, тя се казва Институт за семейни предприятия. Това е много важна, най-важната, може би, организация, която защитава интересите на семейните предприятия в Испания. И тук се занимавам най-вече с консултантска дейност и то техническа консултантска дейност за предприятията. На второ място работя в частен университет в Барселона. Той се казва Абатолива. Там преподавам публични финанси, политология и економика и право. И имам докторанти – сега, на следващия въпрос мога да ви дам технически и правен отговор. По отношение, като погледнем а, процедурата на номинация, става ясно, че аз съм тук, защото а, не защото а, принадлежа на някоя партия, или съм принадлежал на някоя, към някоя пак партия. Аз съм тук благодарение на своята биография, на своя професионален опит, на своя аудиторски опит. И аз съм горд, че от 1994 е, година 84-та, е, извинявайте, съм работил с всички испански правителства. Правителството на Гонсалес, правителството на НП и, на Сапат... и с правителството на Сапатеро. Работил съм с всички правителства и в Каталония. А, от, и то наистина, от 84-та година насам. Така че аз предполагам, че не съм тук като политически кандидат, а защото отговарям на профила, който според договора се изисква за член на Европейската сметна палата. От правна гледна точка мога да кажа следното. Има процедури с определени срокове, Аз може би не съм компетентното лице, което да казва това, но мисля, че сроковете са спазени, номинацията се е случила и сегашното испанско правителство е все още това е, правителство, което беше на власт преди 4 години и което направи моята е, номинация. Ако съветът и парламентът смятат, че има проблем с мандата на правителството, то тогава мога да кажа, че моята номинация се е случила благодарение на а, министъра по економика и настоящ вице-премьер. По отношение на Европейския парламент, моето лично мнение е, че парламента трябва да има много тесни връзки с Сметната палата. Аз ще се, ще се постарая тези връзки да са наистина тесни, но е, каквито и обещания да дам сега, трябва да кажа, че Сметната палата е технически орган. А, ние трябва да си вършим нашата работа, а парламента трябва да си върши своята работа, именно да изпълнява контролните си функции. А, но дистанцията между, разстоянието между Брюксел и Люксембург не бива да е оправдание за това, че да не може да се работи по общи проекти и в обща насока. Аз по принцип съм, бих бил винаги на разположение на вас, на вашите колеги, като евентуален член на Сметната палата. Председателят давам думата на госпожа Котиерес Котинга. Благодаря, господин председател. Смятам, че е, това, с което се отличава настоящия кандидат, се виждат, те са ясни, но въпреки това искам да се спра на някои неща. Бих предложила тази номинация да бъде отложена, докато новото испанско правителство не дойде на власт. Все пак имам резултат от три дена. Вчера прочетох декрета от официалния, от е, официалния вестник на Испания, държавния вестник на Испания. Е, то е подписано, то, декрета е подписан от Сабатеро. Много е важно да имаме правната обосновка и легитими, легитимната обоснов, обосновка. И двете неща са много важни. Сега, след като имаме един документ на правителството, от друга страна обаче, ако знаем, че имаме ново правителство, което може да се споразуме и да подкрепи настоящата номинация, то тогава, въпреки това, трябва да осигурим съответствието между легитимността и легалността и а, правното основание, защото това е въпрос на а, демокрация. Сега вие сте работили в Каталония с правителството. Но аз съм загрижена за това, че кандидатът не прави разлика между функция и е, фундация. От една страна той има работа с парламента, от друга страна да работи с фундация. Трябва да може да се прави разлика между правителството и документите, които произвежда това правителство и нещата, които идват от една е, и се съставят от една фундация, която е близка на ЕНП, но няма връзка с правителството. Това мен поражда определени опасения и това е аргумент, според мен, да отложим тази номинация. Защото само по този начин може да получим един истински консенсус. Освен това, по този начин ще легитимираме и бъдещата работа на господин Рона. Искате ли веднага да отговорите? Е, Само да уточня нещо. Преди да обобщя, Мисля, че няма никакво объркване и не смесвам държавните и други органи. Има фундация за пожарите. Тя не фигурира в списъка и мисля, че аз повдигнах този въпрос, а не кандидата. Не кандидата повдигна този въпрос. Аз изтъкнах това И сметнах, че е очудващо, че когато имаме кандидат, който би трябвало да е кандидат на съответното правителство, в автобиографията виждам, че ще работи за фундация. Просто исках да внеса това уточнение, за да не се изнася дискусията в различна плоскост. Докладчикът вече внесе уточнение по първия въпрос. Повтори, няма какво толкова да добавя. Законността е изискване, което трябва да бъде спасено. Разбира се, като се има предвид, че тук говорим за специализиран орган, а именно Сметната палата, и факта, че нямам категоричен политически афинитет, е ясно свидетелство за независимост, както показва и моята автобиография. И това са все едни положителни качества за един кандидат за Сметната палата. Благодаря. За въпроса за нашата оценка след изслушването. Трябва да видим обаче какво имаме на дневен ред. А, искам да повторя, може би трябва да повторя какво имам предвид. Искам да се върнем към дневния ред, да се говори, да, да отправяме въпроси към кандидата, а не сега да се занимаваме с наши заключения и оценки. Това ще го правим след това. Сега, може би трябва да помислим и за датското правителство дали подкрепя кандидатурата на господин Отбо. А сега моя въпрос. Въпросът ми засяга дейността на нашата комисия. Ние искаме да намалим прага на грешки, а, които се наблюдават, които се установяват от Сметната палата за Европе... по отношение на европейските фондове. Испания винаги е проблемна точка. И когато погледна изложенията на регионалната дирекция за европейска политика, да виждам, че структурата, управленческата структура в Испания е такава, че управлението на регионалните фондове е от една страна централизирано, от друга страна децентрализирано. И това е, поражда неяснота за компетенциите. Оттам проистичат много грешки. При сътрудничеството между Сметната палата и Комисията по бюджетен контрол – е много важно именно в този контекст. Въпросът ми е, до каква степен може да се занимавате с тази задача, именно намаляване на нивото на грешките, так, и то така независимо, независимо от испанската перспектива. Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, estoy de acuerdo con usted, España, además, todos lo sabemos. Un... Съгласен съм с вас, че Испания получава много средства от Европейския съюз и когато се извършват проверки, процента на грешките е малко по-висок. Сигурен съм обаче, че знаете, че процента на грешките при изпълнението на фондовете е източник на притеснение. Трябва да видим какъв е проблема и къде се корени той. Проблемът е, че трябва да се сътрудничим не само с националните органи в Испания, а и с регионалните органи. Въпросът ви е дали съм готов да изпълня всичко, което е необходимо. Отговорът е да. Ще направя всичко възможно, за да гарантирам, ефективен контрол и сериозно подобрение при освояването на европейски средства. Благодаря, господин председател. Искам само да обобщя. Има още въпроси ли? Мисля, че е време за обобщение. Не, не, господин Оди има въпрос. Извинявам се. Мистер Оди, you have the floor. Господин, господин Оди има думата. Благодаря, господин председателю. Кандидатурата на господин Корона, неговото експозе показват, че това е отлична кандидатура която отговаря на условията, предвидени в договора, от гледна точка на опита в сферата на одита. Аз съм докладчик за моята група. Доколкото разбирам, има проблем с политическата легитимност, който беше поставен тук. Господин Корона, считам за неуместно, че във вашето въведение Казвате в какви срокове ние трябва да се произнесем. Това е наше, нашия проблем, не ваш. За това аз считам, че това не беше уместен коментар от ваша страна. Но ясно е, че кандидатурата на господин Корон е много добра. Той може да се окаже обаче жертва на нещо странично, но все пак има някакви норми. Ние не можем да ковем нормите и да ги нарушаваме. В допълнение към информацията, свързана с графика, промяната в правителството на държава членка. Като оставям всичко на това на страна, можем да четем тази кандидатура за от... Вътрешният правилник на парламента предвижда по предложение на 40 депутати или от политическа група, парламентът може да отложи разглеждането на вашата кандидатура. Промяната на правителството е нов елемент, който е достатъчен, за да може политическа група, нашата комисия или 40 депутати да предложат на парламента да се отложи одобряването на тази номинация. И ние трябва да се произнесем дали новият елемент е достатъчен. Дали новите политически сили, които ще управляват Испания, биха поискали оттегляне на вашата кандидатура или не. Председателят, отговорът е, въпросът е съвсем ясен. Ние ще говорим за процедурите, за качествата на кандидатите по-късно днес след обед. Това е информационно заседание за оценка на професионалните квалификации на кандидата, а иначе качествата и другите аспекти ще бъдат обсъждани на закрито заседание по-късно днес след обед. Ингебор има думата. От 10 години Испания всъщност води списъка, води класацията на всички или на най-различни нередности. Аз от 10 години, откакто съм тук, всъщност не спирам да се очудвам на този факт. А Сметната палата до момента не е била много, а, много активна да засрами Испания, Италия и Гърция, защото 95% от всички грешки и нередности всъщност а, се случват в тези страни. Сега Чехия започва да набира преднина. Би било хубаво, ако испанския кандидат, може би, не си спомням името на колегата, но би било хубаво и испанския кандидат да се застъпи за това, Испания в собствената си страна е, да се застъпи за това да се намалят грешките. Какво бихте направили вие в това отношение? Как бихте се опитали да намалите грешките? Това беше ясен въпрос, казва председателят. Eh, това е нещо, което вече съм правил не само по отношение на сегашното правителство, но и на предходните правителства. Те се дразнеха, защото не си пестях думите. Аз съм испанец и този факт по никакъв начин няма да влияе на моето мнение или на заключенията ми на професионалист – Мога да заявя, че ще направя всичко по силите ми, за да се промени ситуацията към по-добро, що се отнася до изпълнението от страна на Испания, но не само на Испания, а и на целият Европейски съюз. Благодаря. Следващият оратор, който не беше представен. Тъй като задавате въпрос, искам да да разбера какво ще стане, когато имате проблеми с националните или регионални власти в качеството ви на аудитор? Какво ще стане с оценката на разходите на Испания? Не считате ли, че вашата работа ще бъде много по-ефикасна, ако бъдете номиниран чрез консенсус на политическите партии в Испания. Имаме преходно правителство в е, Испания в момента, но ако имате подкрепата на бъдещото правителство, ще имате много по-силен мандат и ще действате много по-ефикасно. Господин Корона Рамон, искам да се извиня, ако не съм се изразил достатъчно ясно. Мисля, че се прави всичко в съответствие с установените правила. Не разбирам тази идея за политически консенсус. Аз съм номиниран – работата на аудиторите е толкова по-силна, колкото по-силна е тяхната независимост. Така че всякакви политически съображения са ми напълно чужди. Председателят, господин Оди, отново. Можете да повторите въпроса си. Искам да попитам дали сегашните политически сили, които са на власт, поискат, ако поискат оттегли неговата кандидатура, дали той ще оттегли своята кандидатура, ако получи не от страна на парламента. Не, аз поставям въпрос, каза господин Оди. Дали политическите сили ще постигнат консенсус ние не бихме искали да се номинира някой от социалистите в Испания, за да контролира а, техните опоненти, които сега поемат властта. Дали вие бихте направили компромис? Като пояснение. Никога не съм кандидатствал за определен пост, името ми беше предложено – без подкрепата на парламента би било много трудно да се направи каквото и да било. Ето защо съм днес сред вас за това изслушване. Нямаше никакво участие на предходното правителство и няма да има никаква намеса и от страна на следващото правителство. Така че аз не съм предлагал сам своето кандидатура, нито пък ще оттеглям госпожа Ела Сендер. Мисля, че току-що изслушахме датския кандидат, който е номиниран от правителство. което вече не е на власт, е, но е напълно е, законна тази номинация. Също се отнасяше и за белгийският кандидат който беше номиниран от преходното правителство на страната си. Същото се отнася в случая за кандидата на Испания. Аз разбирам каква е ситуацията. Консултирал съм се с властите в Мадрид, в Мадрид които работят за плавния преход и не виждам никакъв проблем с тази кандидатура от юридическа гледна точка. Кристина, мисля, че няма никакъв проблем в това отношение. Нека да сме наясно. Както каза господин Гайер, ние сме се събрали да направим оценка, да анализираме качеството на кандидатите. Те може да са номинирани от правителства, които да са сменили в момента, както в Белгия имаше правителство на прехода. И това продължи месеци наред. Аз разбирам вашите опасения, но разберете колко изненадана бях аз, когато се запознах с неговата биография. Мисля, че неговата кандидатура е напълно легитимна и в Европейския парламент ние не трябва да поставяме прецеденти. След като изслушах господин Мълде с альтернативните му предложения, считам, че тази комисия и този парламент биха създали опасен прецедент, ако отчитаме промените в правителствата в междинния период между номинацията и слушванията. Така трябва да поставим под въпрос всяка отделна кандидатура. Имаше още двама други кандидати, които изслушахме днес, които са номинирани от правителства, които са се сменили междувременно. Затова считам, че трябва да се придържаме към нашата функция като комисия по бюджетен контрол, а именно да направим оценка на кандидатите, на техните качества. И днес след обед, когато обсъждаме какво решение да вземем, можем да се запознаем с процедурните въпроси. Но не може да се говори за нелегитимност или незаконност в този конкретен случай. Председателята. искам отново да подчертая това, което казах и по-рано. Ние тук говорим за професионалните квалификации на кандидатите, а днес след обед ще разговаряме по процедурата и ще гласуваме по направените предложения. За сега обаче ние обсъждаме техническите качества на кандидата. Искаме да благодарим на господин Корона Рамон и ще продължим съвсем скоро с изслушването на следващия кандидат. I reopen this meeting and I... Подкре... Откривам отново заседанието и и приветствам господин Итала. Както беше процедурата и с другите кандидати, ще ви дадем 5 минути възможност за кратка презентация, да се, презента... да се представите и да покажете какво ще направите по-нататък. Благодаря. За мен е много голяма чест да бъда тук при вас. Аз съм за първи път в това си качество тук и съм малко нервен да бъда. Притеснен съм да бъда при, при вас. Е, нека ви разкажа най-напред за своя опит. Аз имам опит на всяко равнище на правителството, е, на местно равнище, град е, Турко, на национално равнище, в финландския парламент. Е, бил съм председател на, на Конституционалната комисия. Работил съм в националното правителство като министър по вътрешните работи и съм бил член на Европейския парламент. Бил съм съдя, бил съм в управителните съвети на много малки и средни предприятия. Бил съм прокурор, прокурор и съм работил в полицията, началник на полицията. Нещо повече за мен, може би, което няма да знаете. Аз съм се занимавал занимавал с карате. Карате. Карате е един спорт, е, който ме научи да се да бъда отворен, да бъда отворен и да отвръщам на външни влияния. Нека ви разкажа нещо за опита си като аудитор. Искам да кажа, че бях аудитор за банката, в Финландската банка и за финансовия е, иновационен фонд. Освен това, бях аудитор за различни компании, бях е, адвокат като и бях аудитор на частни компании. Въпреки това, е, може би най-добрия опит, който имах, това беше като член и докладчик на тази комисия. Ако аз съм избран, ако бъда избран, ще се съсредоточа върху три области ефикасност, е, прозрачност и сътрудничество. Но какво означава това на практика? Най-напред, <clears throat> ние винаги трябва да се запитаме дали работим достатъчно ефективно, дали е, прилагаме най-добрите практики, дали използваме нашите ресурси по най-добър начин за постигане на целите си и дали непрекъснато оценяваме нашата дейност. По този начин Одитите на изпълнението са много важни за измерването на политическите цели, тяхното достижение. Ефективността може по същия начин да бъде постигната чрез DAS. Това DAS е чудесен инструмент да покаже как се използват парите. А, в някои случаи може да се види, че ние не напредваме прага на грешките в кохезионната политика все още е много голям. Това задава въпроса дали ние работим наистина ефикасно. Трябва да работим заедно, за да намерим решения за намаляване на прага на грешките. В повечето през повечето време Европейския съюз налага, е, има сериозни случаи, за, на, в които Европейския съюз налага санкции на държавите членки. И това е добре, защото е, гражданите имат право да знаят как се разходват техните пари. Всеки гражданин има право да, до информация по този повод. Господин председател, най-накрая най да се спра на сътрудничеството. Е, сътрудничество между отделните институции, особено между държавите членки, е много важно. Трябва да намерим е, дух, правилния дух за сътрудничество, за постигане на общите цели. Това е важно за всички. В сегашната економическа ситуация е от изключително значение европейските фондове да се ползват разумно и правилно. И тук Сметната палата има огромна роля. За мен ще бъде чест да участвам в постигането на тези цели. Председателят благодаря. И сега ние имаме възможност да чуем докладчика. Благодаря, господин председател. Е, добре дошли, господин Итала, в, тази, в това си ново качество като кандидат за Сметната палата. Аз също съм малко притеснена, след като казахте, че сте учили карате, че сте се занимавали с карате. Вие знаете как протича нашата дейност тук, как работим ние с Сметната палата. И вашите основни три принципа, на които се спряхте, е, с това вие показвате ясно вашите приоритети. Но освен това, искам да ви попитам, когато вече сте от другата страна на бариерата, т.е. в сметната палата, как смятате, че вашия опит, вашите знания Как смятате вашите знания или по-скоро познания за нашите изисквания към Сметната палата? Как смятате да ги приложите в работата на Сметната палата, така че тя да работи по-функционално, по-ефективно? И имам въпрос към вашата биография. Вие в много отношения сте били заместник председател или началник, е, били сте заместник началник на полицията, заместник прокурор. Какво означава това всъщност? В много позиции сте изпълнявали заместническа дейност. Вие сте първия, който казва много ясно, че всичките си политически задължения ще ще преустановите да се занимавате с тях, ще прекъснете политическите си, е, политическата си дейност и друга дейност, ако бъдете номиниран. Господин Итала има думата. Е, е, следващият оратор, извинявайте. Благодаря. За на, за въпросите. Във всички случаи, аз ще се опитам да се опра на знанията на всичко това, което съм научил тук в тази комисия и ще се опитам да надградя на тези знания, работейки в Сметната палата. Аз имам наистина дълъг опит тук. Дълго време работих в тази комисия и ще се опитам да го използвам. Е, има колегите в състава на Сметната палата е много богат, много широк и мисля, че това ще е голямо богатство за бъдещата ни работа. Също по отношение на работата ми в полицията, аз нямах работно място. Аз за кратко или за по-дълго време изпълнявах тези длъжности, затова бях заместник. Например, когато началникът беше в отпуска или пък отсъстваше по-дълго време, тогава аз го замествах. Но въпреки това, това беше много добре, много положително се отрази на моят професионален опит. По отношение на моите задължения към предприятия или в политически смисъл. Много е ясно, че ще прекъснат да изпълнявам тези задачи, тези връзки, ако бъда номиниран. Госпожа Иванова. You, uh, you, благодаря, господин председател. Благодаря, господин Итала. Аз също искам да кажа, че ви приветствам тук и много ми хареса това, което казахте, защото вие сте един от малкото кандидати, които подчертаха, че вие наистина искате и ще работите с Кокобо и с Европейския парламент. Ние много разчитаме на това. Аз зададох същия въпрос вече на предишните кандидати. И за това искам да задам и е, на вас въпроса за финансовия инструмент. Как виждате ролята на Сметната палата в оценка на ефикасността на финансовия инструмент? Особено имам предвид и ФСМ, който е, има бюджет от 60 милиарда евро но те се очакват да се размият в последващите два инструмента, които трябва да задействат през 2013 година. Какво вие бихте направили, за да осигурите активната роля в аудитирането на тези средства след 2013 година? Господин Итала има думата. Благодаря. Да, това е едно от големите предизвикателства за Сметната палата в момента. Ние наистина се намираме в една много сериозна криза и е, не се вижда изхода на кризата в момента. Вследствие на тази криза започнахме да мислим за различни стабилизиращи и спася... спасителни механизми. И естествено, да накоплаците трябва да са сигурни, че е, тези инструменти функционират добре. Е, тук става дума за огромни суми пари, но става дума и за доверието в Европейския съюз и в парламента. Затова контролният механизъм върху тези средства трябва да е много сигурен и много стабилен. Това естествено означава, че Сметната палата трябва да може да работи възможно най-добре, трябва да има възможността за действен контрол, за да може в последствие да се случи и парламентарния контрол. И това е най-важното. Трябва ни доверие, трябва да имаме доверие, че средствата се изразходват правилно, особено когато става дума за такава голяма сума. Е, прозрачността тук играе ключово значение. Ролята на Сметната палата е много важна. И ще остане много важна в бъдеще, когато става дума за такива механизми. Господин Оди. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа колко съм е, радостен, че държавите или правителствата избират от най-добрите евродепутати личности, които да изпълняват а, а, такива високи длъжности. Това е признание за високото качество на депутатите в Европейския парламент. Радвам се на тази кандидатура за вземането на такъв висок пост. Вие отговорихте на въпросника. Един от отговорите се отнасяше до връзките с националните сметни палати. Често обсъждаме техническите или политическите качества на депутата, на, извинете, на кандидата. Вие имате опит в изпълнителната власт, имате опит в парламента, имате техническата компетентност. Затова ще бъдете отличен член на Европейската сметна палата, от какъвто се нуждаем. Председателят не знае, господин Итала, дали искате да отговорите или не, но все пак имате думата. Благодаря за тези думи. Искам да добавя нещо. Е, за мен е от изключително значение да съществува такова сътрудничество. Независимостта и безпресредността са много важни принципи, но сътрудничеството означава постигане съвместно, съвместно на нещо, което е в интерес на гражданите и с което да върнем доверието в институциите. Това, според мен, е най-важната роля на, съд... на, на Сметната палата. Сметната палата означава работа в сметната палата, означава да се надхвърлят националните граници и националните критерии за работа в националните сметни палати. Например, сега предстои голяма реформа в селското стопанство. Това е едно изключително сложно законодателство и според мен, още при изработването на това законодателство трябва да се вземе предвид ролята и значението на Сметната палата при надзора и контролите на разходите. Така че и в, това, в този смисъл е, програм, е, е нужна е нужно сътрудничество с Медната палата. Има много дейности, в които е необходимо сътрудничество. Госпожа Кресле, господин Виле, надявам се, че няма, че дистанцията между Люксембург и Брюксел няма да се окаже препятствие за нашето сътрудничество. Загриженост у мен обаче поражда специалните доклади. Надявам се те да се изготвят така, че да има смисъл от тях изобщо. А, когато се из ползва, се изработва един е, доклад, е, той се изработва от много страни. Чувам обаче страшни неща за специалните доклади, за е, агенциите. Има критика от страна на отделни държави членки. това е проблематично, защото на нас ни трябва един много ясен език и разбираем език, на който се правят тези доклади. Е, казва се за някои, че те са те много остри. Аз изобщо не смятам, че са остри. Искам а, е, така е, да ни обещаеш в рамките на шегата да не се занимаваш с бюджета на парламента, но това в рамките на шегата, наистина. А, сега въпросът ми е да имаме едно дългосрочно сътрудничество и едно приятелско сътрудничество, защото смятам, че е, имаме нужда от е, сметната палата и сметната палата може именно да върне доверието в институциите. Е, как смяташ да работиш по този въпрос? Благодаря. Е, господин Итала, благодаря. Аз, съм, а, аз абсолютно споделям вашето мнение. Защото между институциите и държавите членки трябва да, имат яс... трябва да съществуват ясни отношения. Сега по отношение на специалните доклади, те са наистина, знае от собствен опит колко проблематични могат да бъдат. Сметната палата мисля, че е, трябва да се развие в е, такава посока, че да се правят актуални доклади, кратки доклади, ясни доклади, така че да отговорим и на очакванията на гражданите ни, да отразим и техните грижи и по този начин да възвърнем доверието в институциите. Аз имам голям опит с доклади, зная проблемите, свързани с тях. Също така зная, че понякога докладите са трудно за, трудни за разбиране. Хубаво е докладите да са издържани от експертна гледна точка, трябва да се съсредоточават върху същината на проблема и е, ще работя именно за това да се описват, точно да се назовават слабите страни, дефицитите, проблемите и те да се назовават ясно, кратко и разбираемо. Има ли друг колега, който иска да зададе въпрос? Няма, тогава докладчицата има думата. Благодаря, господин председател estamos planteando que... Искам да кажа на колегата Ингеборг, че не трябва да предлагаме на господина Аяла да бъде наш съветник. Той трябва да бъде напълно независим. Госпожа Кортина вече не е в залата. Тя постави някои въпроси, която малко а, атмосферата по време на днешното изслушване. Това е въпрос, който бихме искали да избегнем в бъдеще. Благодаря ви, господин Итала, за това, че дойдохте на днешното изслушване. Обедена съм, че сигурно това е доста стресиращо за вас, като се има предвид всички въпроси, които сме повдигали във връзка с работата на Европейската сметна палата. Вие подчертахте необходимостта от сътрудничество, от независимост, като начин да се подобри доверието към институцията. Това е нещо много добро, много положителна идея. Обедена съм, че като член на Европейската сметна палата ще имате да играете важна роля за подобряване дейността на тази институция. Председателят, обявявам сутрешното заседание на комисията за закрито. Благодаря на всички за участието. Ще подновим работа в 3 часа след обед. Госпожа Гресле. Искам да помоля да се намали температурата. Прекалено топло е. Да, ще направим нещо по въпроса. Добре.